Разбирам, че всички са много развълнувани, понеже а, това, което ще гласуваме е интересно, но все пак трябва да сме тихи по време на гласуване. Нека да започнем. Точка 19а. Препоръка да не се а, поставят препятствия пред а, регу, регламента за делегиране на права на комисията по а, промяната в анекси 1, 2 и 4 от регламент 978-2012. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се 27 за, 23 против, 2 въздържали се. Item 20. Точка 20. тарифни квоти на общността за висококачествено говеждо месо, свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, трици и а, отпадъци и други остатъци. Във връзка с регламент 77494 резултата от преговорите е в вашите папки, така че знаете за какво гласуваме. Моля, гласувайте. Thank you. And vote is closed. Прекратете гласуването. 29 за. Приема се. Без а, поздравления за докладчика. Item 21. Е, Точка 21. Това отново е във връзка с резултатите на а, договореното от трилога във връзка с маслиново масло и други сълскостопански продукти от Турция във връзка с делегираните изпълнителни правомощия, които следва да бъдат предоставени на комисията. Трябва да се а, измени регламент 2897, 779 и 1506, така че моля ви гласувайте. And the vote is uh, closed. Прекратете гласуването. Абсолютно единодушно се приема. Отново. Следващата точка е е 22. Отново става дума а, за препоръка във връзка с общата търговска политика по отношение на процедурите за приемане на определени мерки, омнибус 1, както се нарича. Във връзка с делегирането на права на комисията, много важна тема, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 28 за, няма против, един въздържал се. Поздравления за нашата, на нашия докладчик, на госпожа Кисто Тровол. Давам и думата. Благодаря ви много за това, че представихте вчера а, случая, защото аз се наложи да бъда в Берлин вчера и искам да благодаря на всички за много доброто разбиране и положително отношение. на Председателя, да, благодаря. Наистина 4 години ни трябваха, за да достигнем до тези изменения и допълнения. Искам да благодаря и на комисията за тяхната инициатива, но и на ирландското председателство на съвета, защото иначе можеше и да не стигнем до този краен етап и а, успешното приключване. Точка 23 Омнибус 2. Отново много важна тема. Докладчик Йорк Лайштфрид. отново във връзка с общата търговия по предоставяне на е, делегирани правомощия. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27 за, няма против, 3 въздържали се. Нека да повторя това, което вече казах във връзка с Омнибус 1. Същите съображения се отнасят и до Омнибус 2. Item 24. Точка 24. Процедури а, за обществените поръчки и достъпа на трети държави до търговете. Дания Каспари е докладчик. Искате ли да вземете думата? Не. Добре. Да преминем към гласуване тогава. Госпожа Нора Бера иска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. В, беше постигнат един общ компромис. Искам да ви кажа, че отеглен а, са о, о, отеглени 2003, 2033, 2061, 2070, 273, извинявайте. Това са а, измененията, които са оттеглени. Е, е, да, благодаря. 44, 45 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение Номер 47. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. а, изменението предложено от Имко пада, тъй като 47 се приема. И така, по членовете, глава 1, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 105. За, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 25. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Имко 26. За, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 27. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 и изменение 107 са идентични. За, против, въздържали се, приема се. Имко 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Имко 29 за, против, въздържали се, приема се. А, извинете, поправка, отхвърля се. С много голям брой гласове при това. Изменение 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 111. А, не, това се оттегля, както беше опоменато от госпожа Бера преди малко. Изменение 2 за против приема се. Имко 32 за против въздържай се измене, а, отхвърля се, 12 за против въздържай се приема се. Изменение 33 на имко. А, извинете, вече е гласувано по него. Изменение 13 и имко 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14. Няма какво да се гласува, тъй като става въпрос за лингвистичен проблем там. А 115-то изменение беше оттеглено от госпожа Норабера. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 и имко 37 за, против, въздържали се, приема се. Юри 15. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Юри 16. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 120 за. Да, да, то всъщност пада, тъй като се прие компромисно изменение 4. Изменение 123 пада. Нека да преминем към Юри 30. Юри 30. Член 6а. За, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. а, предложение 177, което е допълнение към предишния компромис за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 6 за, против, въздържали се, приема се. Да, следващите отпадат, отпадат. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Двеста изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 229 и 230 са оттеглени. Не, 229-то изменение не е оттеглено, остава, така че нека гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение номер 8 за, Компромис 8. А, да, казва председателя. 236 беше оттеглено, но не и 235, така че за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 8, за, против, въздържали се, приема се. Юри 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Юри 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Юри 49 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 255 за против въздържали се отхвърля се. Да проверим. 222. 255, извинете, изменение.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 Изменение 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 и 261 за. Не, само 260. Значи гласуваме само на Анри Вебер. Изменение 260. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 41. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 263 за, против, въздържали се, при, приема се. Да, приема се. Поправя се председателя. Инко 47 за, против, въздържали се, приема се. Имко 48 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. 264 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 260 265 и 267. Имко а, отпадат. Имко 50 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 270 пада ли, пита председателя? Да. Изменение 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 273. А, да, то беше оттеглено. Точки от преамбюла. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Същото се отнася до имко 2 и а не, имко 2 трябва да се гласува за, против, въздържа и се, приема се. А комисията по заедостта, едно за, против, и се, отхвърля се. Нека да проверим електронно във връзка с предложението на комисията по заедостта. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинение 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 3 пада. Юри 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 54, разделно гласуване по първата част, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, приема се. Комисия по заедостта 2, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55, за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Заетост 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 57 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 61. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се заето с 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Изменение 62, моля гласувайте електронно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Amendment 63 in Приема се изменение 63 за против. Въздържай се, отхвърля се. Изменение 1 за против, въздържай се, приема се. Имко 8 за против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Юри 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. Заето с 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Юри. Това пада ли? Не. Значи Юри 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 9 за, против, въздържали се, приема се. Имко 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 74 за, против, въздържали се, приема се. Заетост номер 8, а, да, отпада. Заетост 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 75 и 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 14 за, против. А, да, то пада. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4. Имко 16. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Заетост 12. Извинете. Изменение 88. Шолц за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, изменение 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Нека да проверим. Изменение 6. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Заетост 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 14 за, за, против, въздържали се, отхвърля се. Заетост 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 95 за, против против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Имко 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9, 2, пада. А, изменение 8 за против въздържали се приема се. И така, а, изменение 49-то в следващата група, 49-то за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се окончателно гласуване, компромисно предложение как, е, с поправките. А, да, електронно трябва да се гласува. Моля, прекратете гласуването. 21 гласа за, 8 против, 1 въздържал се. Моля, гласувайте по резолюцията електронно. Прекратете гласуването. 19 за, 10 против, 1 въздържал се. Докладчикът нещо да ни каже. Първо да ви поздравя за отличната работа. Може би на първо място трябва да благодаря на всички колеги, на всички колеги, защото всички знаем, че това е едно от досиетата, което имаше, в кое, за което имаше доста противоречия тук в комисията. Така че искам да благодаря не само на членовете на Европейския парламент, но и на административният персонал, който толкова много ни помогна да постигнем компромисните решения. Ние проведохме преговори с а, съответните а, страни. Ако съвета реши, че иска да преговаря с нас а, преди заседанието, добре, ако не, аз предлагам а, да се придържаме към измененията и едва след това да преговаряме с съвета така на пленарно заседание да бъде приемането и едва след това да се започнат преговори с съвета. Така че няма да а, гласуваме за законодателната резолюция. Каспари е основен докладчик, Метин Казак, Кларкин, Яник Жадо, Шолц, Уилям Датмут и аз сме докладчиците в сянка и така, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 28 за, 1 против, 1 въздържал се. Чудесно. Отново Дания Каспари свърши прекрасна работа. А сега преминаваме към следващите точки за гласуване. Item 25. 25-та точка от дневния ред. Uh, Юлио Доклад на Юлио Уинклър. Uh, моля ви, седнете си по местата, пазете тишина, още не сме приключили с гласуването. Юлио Уинклер доклада на Юлио Уинклър за флект. Изменение 2 и 9.1 за против въздържали се приема се. Изменение 3 и 9.2 за против въздържали се приема се. Изменение 1 за против въздържали се приема се. Крайно гласуване с измененията. Моля, гласувайте. And the vote is... Край на гласуването. 27 за, 1 въздържал се. Сега за проекто резолюцията. Моля, гласувайте като цяло. Край на гласуването. Същия резултат 29 за нито един против, един въздържал се. Докладчика има ли някакво предложение? No, lo propuso против. Excuse me, I, uh, I was... Извинете, малко се разсеях, господин председател, колеги, така че предложението е да влезем в преговори с съвета и комисията с цел да се постигне споразумение по, на първо четене. Добре. Предложение за влизане в а, а, преговори за изхода по Омнибус 1 и 2, които вече гласувахме състав на екипа, докладчика, докладчиците в сянка и аз в качеството ми на председател. Нека да гласуваме това предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 за, 3 против, 1 въздържал се. Поздравления на колегата Юлио Винклер. 26 точка. Автономни търговски преференции за Република Молдова, а именно за виното. Докладчика пак е Юлио Уинклер. Нека да ви кажа, че е, необходимия отказ от отговорност, <laughs> защото тук става въпрос за търговски преференции, е, бе прието от съвета на СТО.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 Крайно гласуване за предложението на комисията с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 за, 1 въздържал се, няма против. По проекто резолюцията гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Същия резултат 29 за, нито един против, един въздържал се. Поздравления на докладчика и този е път а, дали да отговорим а, на а, натиска от руснаците върху източните ни съседи. Благодаря, господин председател. Наистина в Вилнюс в момента се събират делегации, знаете, там е среща на върха, знаете какви са а, държавите, които участват. Благодаря на всички вас, на комисията, на съвета за тяхната подкрепа и разбира се, благодаря на персонала, които свършиха чудесна работа. Ние демонстрирахме, че можем да работим и бързо, трите институции имам предвид в Европейския съюз, ако искаме да предадем и политическо послание за тази среща на върха, която започва днес. Официално, господин председател, позволете ми да предложа да влезем в официални а, тристранни срещи, преговори с съвета и предлагам на колегите да се опитаме да свършим по този файл работата си до края на декември. Да, благодаря ви за тази експедитивност. Аз подкрепям от самото начало, тъй че а, вие предлагате незабавно да се влезе в преговори с съвета, щом този доклад бъде прият тук. И той беше вече прият тук в нашата комисия. Докладчика, докладчиците в Сянка, Жорж Коташ, Кристиан Москардини, Амелия Андерсдотер, Вилиам Дартмус, Метин Казак – Нямам човек от ГУЕ като докладчик Сянка, но се надявам такъв да се появи и разбира се аз като председател ще бъдем в състава на екипа за преговорите. Нека сега да гласуваме по това предложение на докладчик. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28 за, 1 против, 1 въздържал се. 27 точка. Това е удължаването на съществуващото ами, съществуващия меморандум за разбирателство с Съединените щати относно вноса на говеждо месо от животни, които не са а, лекувани с хормони, при които не са използвани хормони. Това е процедура за съгласие, така че няма изменения. Тук просто гласуваме да или не. Електронно гласуване, моля, гласувайте. And the vote is close. Край на гласуването. 26 за, 2 против, 2 въздържали се. Така че даваме съгласието си и това съгласие ще е, преминем и на пленарното заседание да, ви, да видим дали ще се приеме. На следващо място, 28 точка. Търговски отношения на Европейския съюз, държавите в рамките на Евросредиземноморското партньорство. Това е предложение за резолюция и има множество изменения. Да започнем с изменение 27. За, против, въздържали се, отхвърля се. 28 изменение за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Прощавайте. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, моля, от аудиторията за 32 ли? Добре, електронна проверка за 32 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Уилям Дортмус, ви постоянно ме изненадвате. Изменение 33 за, против въздържали се, приема се. 34 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 63-то изменение. Моля, гласувайте. And vote is... Край на гласуването. Приема се. 64 Отпада. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се, ако не бъркам. Проверка. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И при това положение пак е отхвърлен. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по компромис 4. Моля, гласувайте. Vote is close. Край на гласуването. Приема се. Uh, Изменение 74, нали? 74 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. А, извинете, извинете, компромис, компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23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 Трима против, девет въздържали се. Точка 29. Становище за плана за действие за способна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа.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 Проверка по изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за,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 не видях либералите как гласуваха. Изменение 36, нали? До там стигнахме. За. 36 за. Против въздържали се. Приема се 37. 36, нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Трябва да ми вярвате, като ви казвам нещо. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 за, 3 против, 2 въздържали се. Устен въпрос за ОСП и механизма за наблюдение. Начало на гласуването. Гласуваме по точка 30 механизъм за наблюдение по ОСП+. Устен въпрос или въпрос за устен отговор. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 28 за, 1 против, нито един въздържал се. Това е края на гласуването. Много ви благодаря за съдействието.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 Моля Моля онези, които искат да напуснат залата, да го направят по възможно най-бързи и тих начин. Ladies and gentlemen, this is not a... Дами и господа, тук не е панаир.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 Няма да дам думата на следващия оратор, докато не се въдвори ред. Тишина в залата. Yolanda, could you settle down, please? Може ли, ако обичате, да се укротите и да седнете по местата си? Well, nice people. Item 31. Uh, Браво. Точка 31. Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави от една страна и Украина от друга страна. Вие знаете новите събития, които са неприятни. Нашия докладчик е Павел Залевски, на когото давам думата. Павел, имаш думата. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, ще говоря на полски. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. Когато установихме крайния срок за този дебат, когато определяхме графика, ни се струваше, че ще бъдем в ситуация, в която ще даваме правомощие на Европейската комисия да внесе в съвета това провизорно споразумение, колкото е възможно по-скоро, за да може да се ратифицира това споразумение. Както обаче се оказва в навечерието на срещата на върха в Вилнюс, това споразумение няма да влезе в сила. Това споразумение няма да бъде подписано в Вилнюс в резултат на отхвърлянето му в Украина. Това не означава непременно а, а, отказ. Ние обаче трябва да отчетем нещата, да преценим защо това споразумение е важно за нас и за Украина. Е, това е първото споразумение, което се предвижда за Украина. И споразумението е, би трябвало да предвиди е, едно споразумение, което не е а, търговско. Това е един инструмент, а, за да може да, което ще бъде подписано от името на Европейския съюз а, за конкурентоспособност. А, това е едно споразумение, което има цивилизационна стойност. Също времено става дума и за достъп до пазара пазарите. Е, също така 99% е, от целите на Европейски съюз и от целите на, Европе... на... И на Украина са отразени в това споразумение. Това е, е много широко споразумение в сферата на услугите и на енергетиката. И това е въпрос на а, осигуряване на благоприятни инвестиции в, в Украина. За Украина това е едно споразумение с цивилизационна стойност, но това е едно много важно за а, Европейския съюз, защото а, украинския пазар с неговите 46 милиона потребители също така е много важен. И също така това споразумение, ако то е успешно, има и а, значение а, е, за отношенията на ЕС с Русия, тъй като Украина е много близо до Русия и подписването на едно такова споразумение ще доведе до подобряване на отношенията с Русия, тъй като украинците и русите са е, две много, има две много близки цивилизации. Путин казва, че има свое място в Европейския парламент по този начин. Това ще бъде една стъпка към цивилизовани отношения, включително и с Русия. А то, това споразумение е инструмент, който ще позволи да се, убедят, да се убеди руската страна, като им се покаже какви са ползите от присъединяването. Аз не мога да използвам това споразумение, рисковете бяха отчетени и това доведе до отказ от подписване на споразумението. Русия реши да блокира търговията си с Украина и това представлява 40% от търговията на Украина с, с Русия, а, Беларус и Казахстан. И а, именно за това а, това се а, изразява под формата на заеми, възлизащи на милиони долари с висок а, лихва. Нямаше реакция от света на Европейския съюз. Ние призовахме съвета да реагира, но това не стана. Обаче Русия наложи това блоки, този блокаж по политически причини и би трябвало да има едно международно споразумение. Кой си има интерес от това? Не само Украина. това, което казва, това, което прави господин Путин е да пречи на Украина да се приближи до Европейския съюз. Но Европейския съюз също губи от това развитие. Комисията обаче не реагира една пряка атака на Кремъл не означава, че ако Европейския съюз не реагира, а, Русия ще поеме всичките отговорности. Тя обаче не зачита тези отговорности, а Европейския съюз остава пасивен и не реагира когато се отвои, например, цената на газа. Именно за това европейските предприятия всъщност са неконкурентоспособни по отношение на руските. И а, това споразумение има основно цивилизационно значение. Европейския съюз трябва да реагира от една страна. Има а, е предложение на Европа Европейския парламент, което е с цивилизационна стойност. Как да не може, как може да не реагираме? Това ще бъде голяма грешка. Има и втори проблем. Това споразумение е благоприятно за Целият бизнес свят в Европа. На първия етап, на първия етап това ще бъде много важен удар за Украина. Естествено, това ще бъде резултат от 20 годишна корупция и отношения с Украина. Това е една държава, която ние познаваме. Ако отношенията се влушат, ще се стигне до фалит. Украина не може да си позволи това. Европейския съюз не е направил предложения, които дават шанс на Украина периода на преход и на адаптация не дава възможност на Украина да се адаптира напълно. Също така няма подкрепа тогава, когато Русия наложи блокадата. Това а, споразумение от изключителна полза за европейските предприятия. За съжаление обаче Европейската комисия не реагира за да попречи на а, а, Русия да наложи тази мярка ще бъде наистина жалко, ако ако а, това споразумение не може да се сключи. Ситуацията в Украина е такава, че а, в момента съществува логичната основа а, за а, неподписване на това споразумение в кратки срокове. Европейския съюз не изигра ролята, която трябваше да изиграе, защото не даде на, европе... на украинските власти шанс шанса, който трябваше да им даде. Може също така да се каже, че това не е наш проблем. В 89-та година поляците избраха онова, което им прилагаше Европейския съюз. Польша избра Европейския съюз и това беше наистина истински, истински успешно решение. Днес Украина е развед, разделена, но тя представлява огромен економически потенциал. И тук може да подкрепим промяната в цивилизация, която има много важно значение. Това е а, една битка, която Европейския съюз загуби. Благодаря на Павел а, Залевски. Имате думата за дебат. Шолц. Шолц. Чарлз. Благодаря, господин председател. Няма никакво съмнение, че ситуацията е трудна и в Вилнюс ще бъде след няколко часа още по-трудно, защото става въпрос за сътрудничеството с, с държавите по източното партньорство. А, Павел Залевски каза много неща във връзка с линията на Европейския съюз, която беше блокирана. Трябва да помислим какво се дължи всичко това в сферата на економическите и търговски отношения. Мисля, че когато говорим за сближаване, за кохезия, ние трябва да имаме предвид няколко неща политиката на добро съседство, а, има някои елементи, които са разработени в конфронтация с Русия, а, повече отколкото в а, м- смисъла на конструктивни взаимоотношения. Разбира се, в Руската федерация не трябва да забравяме, че а, позицията на президента и на министър-председател са много силни и те играят ролята на силната страна. Украина е в много сложна политическа и економическа ситуация когато а, разглеждаме едно всеобхватно и дълбоко навлизащо търговско споразумение, трябва да имаме предвид именно това. При наличието на споразумение а, е, би било различно, но не можем да продължим с споразумението, като има представители в ръководството на Украина, които не смятат, че е, ще е удачно 36% от износа на Украина е осъществяват в Русия. Но е, това включва, разбира се, и Беларус, и Казахстан – а само 26% от износа а, на Украина отива в Европейския съюз. Това показва, че ако промишлеността бъде покрита от едно такова споразумение, възможностите за а, разширяване на дела а, им в а, нашия пазар би бил, биха били по-големи. трябва доста спешно, може би, да приложим а, споразумението за а, безмитна а, търговия. Милиарди евро трябва да бъдат вкарани в економиката на Украина, но ние не можахме да уточним кой ще го прави, а в какви времеви рамки, какви, кои ще са инвеститорите, които биха могли да дадат възможност на, украин, на украинската економика да тръгне нагоре. Липсата на конкретни задължения по отношение на Украина – и от друга страна пък в самата Украина е, това разделение в обществото, като че ли бъдещите съвместни действия с Европейския съюз стават по неясни. Ние трябва да направим необходимото за подпомагане на диалога, което би помогнало и за стабилизирането на самата страна. Аз мисля, че трябва да променим тази своя позиция на мълчание. Мисля, че трябва да видим нещата в реалния им размер, да предоставим възможности на украинците и трябва да дадем възможност на украинците сами в бъдеще да определят своето развитие напред в сътрудничество с Европейския съюз. Референдума, както беше предложено от опозицията, в една част от опозицията поражда съмнение – Демократичният диалог трябва да се провежда в украинското общество. Защото това помага на украинците да разберат ползите от евентуалното им а, асоцииране и а, с Европейския съюз. Ние трябва да подпомогнем разясняването и популяризирането на политиката на сътрудничество. И така международно а, а, ние като комисия по международна търговия трябва да помислим кои са нещата, които трябва да поднесем на населението а, в тази страна, а, ние всичките 28 държави членки трябва да работим за наистина подпомагането на Украина. А сега Янек, заповядайте. Благодаря. Определено сме в сложна ситуация по отношение на Украина. Аз мисля, че Европа има причини да участва и да помогне на това предизвикателство за доверието към Украина. Аз мисля, че Газпром е 28-та е 29-та страна на Европа. И аз мога да кажа, че виждаме добре в тази дискусия че има очевидно и други условия, които ни карат да се замислим за партньорството, за политиката на добросъседство. Има такъв натиск, който е економически, политически и а, друг вид от страна на Русия а, върху Украина. По какъв начин Европейския съюз би могъл в много кратък срок срок да компенсира трудностите, които ще проистъкат, ако Украина се приближи до Европейския съюз. Не може да се оцени достатъчно едновременно цената на това споразумение за Украина, имайки предвид големия и търговски партньор Русия и дългосрочните ползи за Украина от едно такова партньорство с Европейския съюз и съчетаването на краткосрочните и дългосрочните аспекти комисията Питер Сандлер. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Очевидно комисията наблюдава с значително разочарование нещата, които се развиха през последната седмица в Украина. Очевидно е, че а, това споразумение за асоцииране и търговските части от него предоставят добри перспективи за развитието на Украина. В продължение на 3-4 години много активно те преговаряха именно по този документ, но а, с приближаване на срещата на върха, нещата се променят очевидно. Нашите собствени предложения, нашите собствени а, изследвания показаха, че има ясни ползи за Украина от това споразумение, което би помогнало да се балансира ситуацията, тъй като условията за търговско партньорство ще се променят финансовите проблеми в Украина са съществени, но преди а, срещата на върха значителни суми бяха предоставени на Украина. И ако това можеше да продължи с, с споразумението, нещата щяха да продължат да се развиват. Сега комисията очаква резултатите от среща на високо равнище, която започва да се провежда в момента, но след приключването и ще трябва да помислим сериозно, за да видим какви други възможности би могло да има за, за продължаване на нашата работа с Украина. Павел Валевски, заповядайте. кратки коментари или може би след Шерман? Да, видях, че искате думата. А, добре. Да, съвсем накратко. По отношение на цифрите. Хамот, ти си прав наистина, защото цената на трансформацията може да е огромна. Но никой не е казал, че трябва да покрием тази цена от тези, които са извън Украина. Да, трансформацията се плаща и от самото население, това е съвсем ясно. Това, което се разискваше а, с МВФ наскоро, беше една стойност от 15 милиарда долара, но условията за това, които бяха подпуснати от МВФ в деня, в който Азаров съобщи, а, че споразумението ще още е, е по-късно. И така, искането беше да се отрежат всички социални политики в страната, страна, която е изключително бедна. И тук открито мога да заявя от този подиум, ако в МВФ все още има хора, които са под влиянието на Кремил, а Кремъл, те не могат да си представят дори по-добър подарък от този, който направиха на Путин. Ето това е положението, в което сме. За съжаление, ние е, стояхме на страни от тези преговори. Нашата позиция като ЕСА беше, ние ще подкрепим позицията на Украина след подписване на споразумението за асоцииране. Това беше случай. И в заключение, това, което мога да кажа – ако някой се съмнява във волята на украинския народ, а, моля гледайте повече телевизия. Благодаря. Да, с това приключваме а, този обмен на идеи. Разочарованието си личи на всички по лицата ни, мисля. Сега да преминем към точка 32 от нашия дневен ред доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с ам, дървен материал и продукти от него за Европейския съюз. Нашият докладчик е Яник Жадо. Това са проектопрепоръки, трябва да разгледаме по процедурата за одобрение и сега давам думата на докладчика. Си, е, Благодаря. Е, това е една, едно място, което е малко по-топличко, отколкото от Украина нашето предложение, тъй като сме в режим на разглеждане на проекто препоръката е за валидиране на споразумението с, с Индонезия по въпрос за законността на въвеждането на един процес на защита на горите, за осигуряване на устойчиво развитие и а, за внос на сертифициран дървен материал в Европа. В предишната дискусия вече казах, че малко се колебаех. Това е важна тема днес, когато разглеждаме механизмите на сертифициране на дървен материал в Индонезия, Индонезия, те са далече от удовлетворителни. Има един процес на мониторинг, който се смята за общо заето удовлетворителен, но в сферата на дърводобива днес в Индонезия процесът на сертифициране не е добър, има недостатъчен контрол. Е, чели сте моите бележки, така че ще уточня само някои пунктове. Вярно е също така, че има политическа воля да се подобри ситуацията и а, състоянието на амазонските гори в а, Индонезия наистина е много важна тема, а, за да може ние наистина да продължим направените усилия и да гарантираме тези усилия да се превърнат в реалност. А, също така ние ще валидираме направената стъпка, естествено, но ще има процес на оценка на механизмите на сертифицирането на дървения материал в Индонезия преди да се е, дават лицензи в лект, за да може тази оценка да бъде много сериозна. Има решение на комисията да ни се представят резултатите на тази оценка, но очевидно, че системата, която функционира днес в така наречените актове по изпълнение, е, е, Европейския парламент ще се се произнесе, когато се даде одобрение на този доклад. Ние следим гласуването по споразумението изразяваме позицията на парламентите, резер... на парламента, резервите по този въпроси. Последното нещо, което искам да кажа, предвид кратките срокове, няма гаранция, че ще може да се преведе резолюцията на всички езици, тъй като ние ще гласуваме през февруари. Искам да се извиня на колегите, които няма да бъдат удовлетворени от това, така че препоръката би трябвало да се гласува с да, с всичките резерви, които аз имам по отношение на подобряването на механизмите за а, сертифициране. Благодаря Яник на Яник Жада. Елизабет Къстингер. Кристофър Фелнер. Днес съм госпожа Хюстингер. И затова ще прочета нейното становище. Скъпи колеги, съжалявам за това, че отсъствам, но има много важна среща в мой избирателен район. Бих искала да кажа, че подкрепям препоръката на докладчика във връзка с поразумението между ЕСЕ и Република Индонезия. Индонезия наистина трябва да а, се концентрира върху а, правоприлагането в областта на горите и смятам, че ние можем да помогнем. Ето защо смятам, че Европейският парламент трябва да даде своята подкрепа и да одобри това споразумение, с което искам да ви благодаря. Благодаря ви от името на Елизабет. Да, благодаря. Сега Дейвид Мартин. И аз си исках да съм толкова кратък, но може би няма да мога. А, да, чух критиките по схемата, но чух е, и а, причините, поради които би трябвало да одобрим тази процедура, доброволното споразумение за партньорството. Всъщност, само 10% от дървесината от Индонезия стига до пазарите на Европейския съюз така че, както те казаха, намерението им е да приложат тази система за лицензиране на законната дървесина и за всички останали свои търговски партньори на само Европейския съюз. Това, разбира се, би било пример, но това не означава, че, ще бъде, че може да бъде използвано като споразумение за повишаване производството на дървесина. Напротив, това означава, че ще се разшири устойчивото използване на горите. Но дървения материал, както знаем, в тропическите страни, най-вече в Индонезия, поражда огромна корупция – ето защо трябва да направим а, необходимото да помогнем на Индонезия да увеличи степента на прозрачност, защото така а, ще направим една крачка на, в правилната посока и ще ангажираме Индонезия а, да а, приложи повече усилия за увеличаване прозрачността в целия сектор, не само там. Не виждам някой друг да иска думата. А сега Огошали от името на комисията има думата. It's the name I have here, so if... Съжалявам, но това е името, което имам пред себе си. Може би ще дойде след около две минути. Аз съм от неговото звено, аз съм Джон Базъл. А, взехме си бележка по това, което беше коментирано както от докладчика, така и от докладчиците в Сянка оценката на тази система е важна в Джакарта и ще има среща следващата седмица за подобряване на схемата, за да може тя да стигне до стандартите, които се очакват от нея. Благодаря на комисията, а сега я не клада отново. Само искам да благодаря на докладчиците в Сянка за техните коментари. Разбира се, резолюцията ще ви изпрата колкото се може по-бързо. Благодаря. И така, крайният срок е 4 декември, 6 след обед. 21 януари ще се гласува, а в пленарна през феврари 2014. Точка 33. Представете ли си заседание с 33 точки в дневния ред? Това е а, проектодоклад на Кристофер Фелнер във връзка с инициативата за модерна, модернизиране а на проблемите свързани с дъмпинга и така нататък. Кристоф. Тази тема е доста трудна по много причини и се надявам да имаме ползотворни дискусии. Както знаете, през април комисията даде предложение за актуализиране на инструмента за защита на търговията. Има регламент против дъмпинга и регламент против субсидиите. Сега ще започна с предизвикателствата, които смятам, че сме изправени тук като парламентарна комисия, когато започнем да разглеждаме това досие. Според мен има две основни предизвикателства, към които ще се върна и най-накрая. Първо, по същество за инструмента за защита на търговията, регламентите са изключително противоречиви и хората общо взето са изтикани въгъла или на приятелите, или на враговете на инструментите за защита на търговията. Общо взето имаме нещо като две блокиращи малцинства от двете страни, от положителната и отрицателната. Тоест, навлизаме в едно минно поле, когато се опитваме да разгледаме този въпрос. Второто предизвикателство, пред което сме изправени в този а, контекст и за което обвинявам комисията, са сроковете. Защото а, момента да влезем в това минно поле е малко неподходящ сега дали а, трябва да излезем с а, слабо предложение пред съвета в една много кратка времева рамка. Така че нека си отговорим на въпроса какво можем реалистично да постигнем в а, този срок. Комисията не представя някакви основни промени в инструмента, но представя четири централни промени, които са обект на основните предизвикателства и противоречия. Някои от промените сменят същината на самия инструмент. Поне две от тях са обект на големи противоречия. Първото е премахването на правилото за по-малкото мито по отношение на структурираните материали, суровини материали. Второто изключително противоречиво е нареченото двуседмично известие по отношение на митата, свързани с транспорта, възвръщането на мита и също така провеждането на разследване при преразглеждане и а, да се сътрудничи на Съюза, на органите на Съюза при служебни разследвания. Ако някой счита, че е, някой е спечелил а, и аз съм спечелил, то това е било пирова победа, защото трябва да намерим компромис по нещо, с което всеки е съгласен до една или друга степен, защото тук трябва да. Успеха се изразява в това да намерим компромис, а не едната страна да доминира над другата. До момента знаем, че в съвета си седят в двата ъгъла. а Нещо като интелектуалната собственост стоят нещата. Мисля, че този доклад е подобен. В моя доклад споменавам основните елементи. Сега ще ви разкажа накратко, без да навлизам подробности. Първо, правилото за по-малкото мито и по-скоро примахването на това правило. След внимателен преглед реших, че трябва да се махне предложението на а комисията, което допуска премахването на правилото за по-малкото мито в структурираните, структурните нарушения на конкуренцията в областта на суровините и материалите. Според мен причината имам три отделни аргумента. Първият ми довод е естеството на този инструмент. Ние сме решили, че искаме да, да го направим това нещо, за правилото за по-малкото мито, защото искаме баланс между производителите и онези, които потребяват нещо. Искаме да махнем вредата, която се нанася от дъмпинга, без обаче прекомерно да наказваме или общо да а, слагаме твърде високи цени, а, които ще се понесат в крайна сметка от потребителя. Това е ангажимент а, към СТО а, и може би другите членове на СТО трябва да се ангажират с подобни стъпки. Промяната на този баланс в сегашния регламент ще промени елемента на инструмента от коригиращ към по-скоро наказателен инструмент и аз смятам, че това не, няма да е в полза на цялостните ни усили. Сега ще дам няколко примера, защото това са си предизвикателства в реалния живот за индустрията, за економиката. Ние имаме много междинни стоки в Европейския съюз и още повече такива се внасят през 2013 година в сравнение с 1995 година, защото се променя световната верига на доставки. Така че много от стоките са междини, които се внасят и които се изнасят от Европейския съюз. 95% от нашите мита против дъмпинга и против субсидиите са насочени към междини стоки, което означава, че ако отидем извъд, отвъд коригирането на вредата и качим цените, това ще се отрази на цената на експортните ни стоки, тя ще се качи също. И това е много важно, особено в сферата на суровините да гарантираме, че нашата индустрия няма да пострада. Например, при торовете. Производителите на торове всъщност страдат много от дъмпинга на пазара на газ от Русия. Така че за да поправим вредата върху тях и те да не страдат е много важна цел. Но именно това е големия въпрос. Дали искаме цените на торовете да се качат още повече, за да се поправи вредата върху производителите на торове в Европа, ние ще се изправим пред въпроси от фермерите. Или пък а, стоманата. А, стоманената промишленост, дали цените два пъти трябва да се увеличат? Какво ще кажем на автомобилопроизводителите, ако а, качим толкова цената на стоманата и те трябва да си я купуват? На второ място, ако искаме да променим нещата категорично и, както казах, тук трябва да стигнем до компромис, трябва да отчетем факта, че комисията твърди, че това засяга сферата на суровините, е, където да се махне митото на по-малко, е, да се махне правилото на по-малкото мито. Обаче какво означава суровина? Какво е определението за суровина и за материал? Ако ние като законодател чувстваме ли се достатъчно уверени в категоричността на махането на правилото за по-малкото мито върху всички суровини, така както са определени неясно. Така че, моля ви, колеги, помислете по-внимателно, особено у нези, които смятат, че трябва да се махне правилото за по-малкото мито, дали не трябва да ние да дадем а, някакво по-точно определение, ние, законодателя, вместо да даваме карт-бланш на комисията при даването на това определение. И преди да приключа, а, суровините и махането на правилото за по-малкото мито е политически избор. Някои а, други може да решат да го махнат а, това мито върху нещо друго, като да кажем в областта на околната среда, труда и така нататък. Но аз тогава а, задавам въпроса как, дали това ще е инструмент за защита на търговията, който е а, като такъв практичен или по-скоро политически избор, политически ход. А ако сме избрали пък само суровините, защо само тях сме избрали? Ако ще тръгваме в тази посок. Така че според мен е най-добре да се запази сегашния баланс в сегашното, сегашния регламент и да помислим за компромис в тази насока. На второ място за клаузата за транспорта, това е втората най-противоречива тема. Тук комисията казва, че трябва да има двуседмична клауза за транспортиране. Аз съм решил да запазя тази клауза, но а, така под влиянието на регламента за защита да използваме за преминаване в транзит. Всичко, което е на камион, на влак, на кораб, трябва да се вземе предвид, за да станат нещата практични, възможни на практика. По принцип, аз бих могъл да приема тази клауза, но ако ще я приемаме, трябва тя да работи на практика. Ако решим, че не ни харесва тази клауза, искаме да я махаме, това е съвсем отделна тема. Ако смятаме, че тази клауза си е по дефиниция погрешна, аз съм привърженик на тази клауза, но знам традиционния конфликт. Ще се върнем на него малко по-късно. Аз конкретно съм привърженик на тази клауза. Ако ще бъде запазена тя, трябва да предвидим някакви защитни механизми, за да се намали натрупването на запаси, на складови, на личности и така нататък. Така че ако някой има а, идеи да се махне този риск чрез клаузата, моля ви да ми съобщите и с удоволствие ще си сътрудничат с вас. Третото нещо, което много противоречиво е задължението за производителите в Европейския съюз да сътрудничат при официални разследвания. Аз съм много скептично настроен, но въпреки това реших да запазя това, което е в предложението на комисията, като основната причина е, че според мен, ако можем да правим по-добри разследвания, и чрез това по-добри резултати, тогава още по-добре. Но аз съм скептичен, защото се опасявам от товара, който ще падне на плещите, особено на малките и средни предприятия, защото да участваш в разследване по инструмента за защита на търговията си е нещо сложно. Но тъй или иначе, пак повтарям, запазил съм това, което комисията предлага. И четвъртата а, област, спорната област е свързана с разследване при преразглеждане. Тук съм привърженик на предложението на комисията. Знам, че има други колеги, които също са за, но може би искам да я изключа в момента, за да има някакъв баланс, защото може тук да Става въпрос за много бюрократична процедура. Може да има альтернатива, която да е по-малко бюрократична, така че инструмента да е по-ефективен. А и това е целта на комисията, поне доколкото тя казва. Това са най-противоречивите елементи от предложението на комисията и вместо да се опитам аз да добавя към това и да ги направя още по- противоречив, съм гледал да махна някои неща, за да се опитам да намеря баланс. Аз съм сигурен, че други хора ще им се нрави друг баланс, но тъй или иначе това ни е работата, да говорим помежду си и да намерим равновесие, но не и да правим нещата още по-амбициозни в тези четири области, така че те да станат още по-нерешими тогава мисля, че можем да постигнем някакво споразумение. На първо място има няколко разпоредби по отношение на, на прозрачността. По това мисля, че можем да постигнем съгласие. Надявам се да няма тук различия. И за жълбоподателите, и за производителите, и за потребителите прозрачността ще улесни нещата. Същото искам да кажа и за малките и средни предприятия, т.е. трябва да улесним достъпа на малки и средни предприятия до инструмента, като например се въведе някакво помощно бюро за малки и средни предприятия и така нататък. Няма да ги изброявам всичките. След това съм погледнал продължителността на едно разследване, за да се намери за да се намали продължителността от 9 на 7 месеца, тук мисля, че няма да имаме кой знае какви спорове помежду си. И последното ми предложение, за което искам да представя днес, е интереса на Съюза. Имахме много дискусии по указанията. Указанията са много различни, когато гледаме в детайли. Някои от тях са просто обяснения как работи комисията, но други пък са доста политически натоварени. И може би най-политическото нещо е интереса на Съюза. И следователно аз не се чувствам комфортно а, да кажа, че теста за интереса на Съюза е единствения, който трябва да е в а, съответните насоки. Нека да го махнем от ам, насоките, да го сложим в регламента и тогава да е ясно по какъв начин гледаме на интереса на Съюза и как трябва да се работи по този въпрос. Така че това да е ясно на масата. В комисията чрез Лисабонския договор, чрез омнибусите ще получи много повече правомощия върху инструмента за защита на търговията. И мисля, че чрез насоките комисията си дава още повече правомощия за дефиниране на структурни нарушения в суровините, в разследванията и така нататък. Така че на мен ми се иска водещата роля да играе парламента, особено когато става въпрос за дефиниране интереса на Съюза. В заключение, наистина това досие е много противоречиво, нямаме време, което, в което да се разпростираме, че да вземем крайно решение, така че трябва да действаме много експедитивно в кратки срокове. До голяма степен компромиса между, трябва да се намери компромис между две неща. Правилото за по-малкото мито и клаузата за транспортната клауза. Ако а, имаме от една страна хора, които мразят а, махането на по-малкото мито, пък обичат транспортната клауза и обратното, други харесват клаузата, пък не обичат махането на правилото за митото. Така че нека да а, помислим за компромис и да намерим най-накрая баланс. Нито една страна няма да спечели битката, ако се запъне и не иска да отстъпи. Затова, според мен, е важно да направим компромиси и е ключово да успеем по това досие, защото в противен случай ще се подкопае кредибилитета на този инструмент ние можем да запазим повече от статуквото и да отхвърлим много неща от предложението на комисията, но те или иначе си струва нещата да са закони и да станат по надлежния начин. С това искам да чуя гледната точка на колегите. Имахме няколко срещи с докладчиците в Сянка. Много благодаря на всички тях. Срещите ни бяха изключително ползотворни и извинявам се, че взех твърде много време. But the importance of the... Важно е, е, темата е важна и си заслужаваше, казва председателят. Следващите оратори ще бъдат Косолино. Не, не искате. колегата Сайфи. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо бих желала да благодаря на Кристофър за извършената от него работа и за добрата воля по отношение на компромисите, които той е, иска да се включат и за битката, която той очертава в съвета. Трябва да бъдем бдителни, защото, както показа и Кристофър, нещата са сложни в предишния мандат имаше проблеми, тъй като имаше би трябвало да искаме да, да тръгнем от е, добра основа. Кристофър, ти зададе добри въпроси, особено във връзка с малките и средни предприятия възможността да се създаде е, по-добра възможност за малките и средни предприятия да е, участват в процеса. Това трябва да бъде координирано с Генерална дирекция търговия, но както може да си представиш, имам някои е, възражения, някои резерви е, по отношение на насоките, ценя, твоето предложение да се включат те в регламента, но а, това са насоки, които трябва да бъдат а, инспирирани от практиката, а не да бъдат кодифицирани. Реформата, по която работим и а, последиците и а, трябва да бъдат разгледани преди да се приемат тези насоки. Това е добре от гледна точки на практиката и на доброто сътрудничество между нашите институции, комисията и парламента. Е, другите спорни въпроси, които споменаваше, именно правилото за по-малкото мито. Аз не мога да го да подкрепя твоето предложение. Смятам, че трябва да се запази текста. Мисля, че съществува възможност да се разширят нещата. Сега по въпроса за транспортната клауза не мога да подкрепя предложението поради практическите аспекти на прилагането, тъй като аз смятам, че това е неудовлетворително и предпочитам да се придържаме към съществуващата практика. Ако ми позволите е, да променя списък, е, а, имам специално изискване Извинявам се много, че пререждам опашката, защото имам влак. Иначе аз мога тук да седя и с удоволствие да наблюдавам дебата в ЕНП. И съм сигурен, че за съжаление аз трябва да представя Робърт Стърди като докладчик в Сянка именно искам да изразя неговото становище. Той иска да благодари доклад, на докладчика и докладчиците в Сянка и да открои четири основни неща. Той казва, че трябва да подкрепим докладчика в идеята да се намали правилото за по-малкото мито тук идеята е а, да не се влиза в наказателни мерки. А, запазването на това правило е много важно за баланса и то не трябва да бъде ограничавано само до достъпа на Съюза. Второто е за възстановяването на то няма смисъл да се... Е, не бихме желали да отидем една стъпка по-нататък за рамбурсирането на митото заедно с лихвата. И е много справедливо да се възстанови загубения, пропуснатия приход. Един друг спорен елемент е разследването ексофицио. Ние смятаме, че не трябва да има задължение да се сътрудничи, тъй като това ще бъде а, едно допълнително бреме за участващите, особено с малките и средни предприятия. Логично е да има а, сътрудничество. Ние ще внесем съответно изменения и накрая по транспортната клауза. Ние сме за тази клауза, да може да дадем а, възможност на производителите да се развиват. Чух какво каза Кристофър, но а, ние смятам, смятаме, че би трябвало тази клауза да остане с определени дерогации. Това ще предотврати свръхзапасяването и накрая подкрепяме инициативата на докладчика за създаване на помощно звено Help Desk за малките и средни предприятия. при призоваваме неповерителните документи да бъдат предоставени. Подкрепям инициативата комисията да информира своевременно с законодателите. Бихме искали това да бъде структура структурна, структурирана размяна на информация. Парламент има много важна роля в връзка с инструмента за защита на търговията. Извинявам се, че прередих и е, се надявам, че отразих добре позицията на колегата Стърне. Сега Мария Сарнес. Благодаря, благодаря господин председател. Аз разбирам задачата на докладчика, която е изключително трудна и от тази гледна точка аз го подкрепям също време. Аз има един пункт, по който не съм съгласна с него. Не смятам, че по този въпрос единствената цел е да се намери компромис. Аз мисля, че по един толкова важен въпрос нашата цел трябва да бъде да а, излезем с а, важно политическо, стратегическо послание към Европа и към държавите извън Европа. Не бихме искали да отслабваме клаузите. Единственият въпрос днес е да подкрепим е, европейската промишленост, да не създаваме чувството в света, че ние сме най-нинния континент в света. И аз лично мисля, че нашите инструменти би трябвало да бъдат подсилени. Не би трябвало Европа да изглежда по-наивна, отколкото Съединените щати. Това няма никакъв смисъл. И аз лично мисля, че това не е технически а, проблем, това е а, политически въпрос. Имаме имаме нужда от защита на търговията, необходима е добра воля, е, и от това ще се възползват всички. Това ще бъде за доброто на Европа. Е, именно аз по различен начин оценявам доклада. Е, ако един търговски инструмент не възпира лошите практики, той не е полезен за мен. Това е първия пункт. Втория пункт, който е важен, е този инструмент да бъде ефикасен. Това е очевидно. Всички говориха за СТО, но СТО осъща осъжда някои тези практики и ако трябва да се основаваме на тази практика, трябва това да бъде на базата на лоялната конкуренция. На трето място, както каза доклад, докладчика тази борба а, а, трябва да бъде в условия на пълна прозрачност. Всички да бъдат наясно, че документите са на масата, всички да бъдат информирани, включително и вносителите. И накрая трябва да се намери а, проблем, решение за а, насоките, дали да се въведе европейското право, Европейския парламент трябва да бъде сезиран по този въпрос, но трябва да се излезе от обтекаемостта. аз ще внеса редица изменения, но искам да а, привлека вниманието ви, че Европа трябва да защищава своите търговски интереси и своята работна заетост и това трябва да бъде много ясно а, включено в посланието. Благодаря, председателя, благодаря а, Мари Сърнес, Хермут Шолц. Благодаря, господин председател. Бих искал да изразя своята благодарност на докладчика – не само за работата, която е свършил, но и начина по който е свършил работа. И наистина ще подкрепя всички преждеговоривши по отношение на това, че наистина е много комплексен и много сложен този а, въпрос. Но стратегията някакси не ми се, е, се е изяснила до край. С това, надявам се, ще можем да предоставим повече, повече сигурност за в бъдеще, не само на компаниите, на фирмите, но и на потребителите. Къде може да се използва един инструмент за тър... защита на търговията? Къде а, трябва да направим необходимото, за да се разглеждат подобаващо и сериозно тези правила от всяка една фирма, независимо дали правилата се отнасят до екологи, екологични или а, трудови елементи, а не само економически. А, економическите дейности вътре в държавите членки са различни, но имат общи правила. Съвсем ясно се казва, в хартата на ООН за правата на човека, член 16, това, че се подчертава в текста а, конкретно екологичната и социална страна на тези проблеми, идва да подскаже, че те са еднакво значими и трябва да бъдат третирани по същия начин. Мисля, че бихме могли да постигнем споразумение между отделните участници в дискусията тук в нашата комисия по този въпрос. Да, наистина. А, трябва техническите критерии да бъдат спазвани, но трябва да има и правно-социални аспекти, каквито има всъщност, но те трябва да бъдат спазвани и да видим как ще работи всичко това. Що се отнася до правилото за по-малкото мито, аз бих предложил то да се запази. А, бих искал да подкрепя докладчика в неговата позиция по този въпрос. А, четвърто, за а, задължението за отчитане. Това е нещо, което според мен не трябва да се прилага за микро предприятията, просто защото те едва се справят а, с задължението си а, за отчитане в този по-широк смисъл и ако а, ги натоварим с още задължения, няма да могат да се справят. Това е което имам предвид и мисля, че можем да постигнем компромис. Благодаря. Мария Оксиодора Корея, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за изключително задълбочения доклад по тази изключително технически сложна тема. А за а задължението и за по-малкото мито. Това е което искам да спомена. Ако има един процес, който би могъл да подпомогне а, сектора на промишлеността, на производството, а, е много важно а, да се подкрепи, защото иначе има дисбаланс в предложението на комисията по отношение на а, вносителите и на вносните м- суровини. Ето защо мисля, че трябва, както каза и докладчика, да се направи необходимото. Примерно дефиниция за структурните а, несъответствие по отношение на стоките. Мисля, че такава клауза не е включена. А, и знам колко е трудно да бъде нещо включено или пък извадено от текстовете. Но първото, което трябва да направим, а да приключим с конфискацията на стоките и онези слабости, които бяха а, посочени в доклада. Да, както комисията предлага един фиксиран период от време във връзка с клаузата за транспорта, това също е нещо, което трябва да бъде много ясно а, фиксирано, т.е. да бъде две седмици и не повече, т.е. да бъде еднакъв срокът. И последно, във връзка с мерките. А във връзка с мерките а, за нелоялната конкуренция или нелоялната търговска практика, трябва да е възможно през последната седмица на седмия месец а, това да а, бъде направено, т.е. трябва да има малко по-висока степен на гъвкавост. И така, за 7-месечния срок и при изключителни случаи, можем, може би, да посочим, че може да се прояви малко повече гъвкавост, но в никакъв случай повече от 9 месеца. Благодаря, това е. А, господин Валенс, извинете, колега, не видях, че искате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за този доклад. Няколко коментара съвсем накратко, макар че беше споменато, споменато първо позицията на Европейската комисия. Там се предлагат изменения изключения на измененията. Това е много важно, особено за суровините. Тук става дума за въпрос на дефиниция, за уточнение. Не трябва да се. Не става дума за премахване на тези изключения. Има проблем на струк... структурен проблем а, при а, търговията и при а, държавните поръчки с, с суровини. Европейския съюз има редица трудности. Необходима е промяна и модернизиране на идеите. Не става дума да се а, премахват преговори. А, сега, а, разходите, за, по, повтори въпрос, транспортните разходи, те не са приемливи в сегашния им вид. Вносителите, би трябвало само да покажат съответните транспортни документи, например товарителница, товарен транспортен документ и това ще има финансови огромни инаус, е, економически последици. Този документ би трябвало да бъде актуализиран. Той би могъл да бъде актуализиран, да бъде фалшифициран. Подобни възможности би трябвало да бъдат изключени трябва да се върнем към това, което беше предложено, именно двете седмици за нотифициране, за уведомление. И също така трябва да се подкрепят включат и а, а, вносителите, европейските инвеститори, да се премахне неравновесието. Не разбирам предложението на а, докладчика за помощта, свързана с помощта за износителите. Аз съм против това предложение. И накрая ситуацията с производителите. Тук е, има един едностранен процес. Трябва да се анализира ситуацията в предприятията, които не са достатъчно представителни. Тук става дума за предприятия, които не са достатъчно представителни за Европейския съюз, трябва да се премахне е, тази клауза. Благодаря. Позволете ми няколко лични. Аз съм много голям привърженик на свободната търговия, така че много е важно всичко това да се включва, така както е включено в правилата на СТО и в нашата в нашето законодателство не може да има свободна търговия без да е лоялна търговията, без да е абсолютно спазваща законите. Наистина трябва да се бори много здраво срещу всяка проява на нелоялни търговски практики и тези инструменти за защита на търговията трябва да бъдат а, ползвани и усъвършенствани. Мисля, че комисията трябва да проведе един тест за ефективността. Нека отново да поискаме от комисията да приложи един такъв тест и да дойде с резултатите от такъв един тест. През последните пет години имаше насоки, имаше решения и искам да чуя от комисията резултатите от такова едно изследване. Аз обаче имаме ни подозрение, че няма да бъдат еднакви еднакво прилагани мерките и резултатите. Антидъмпинговите и антисубсидийните мерки няма да се окаже, че са ползвани по еднакъв начин. И за това смятам, че трябва да накараме комисията да проведе един тест на ефективността и да дойде при нас с доклад за резултатите. Защото е важно да знаем дали всичко това а, засилва, отслабва или няма никакво влияние върху а, нашето економическо развитие. Освен ако няма много ясни и твърди доказателства, а в обратното, аз тогава мога да обвина спокойно комисията, че не желая да укрепва и увеличава възможностите на тези инструменти. Комисията, имате думата. Благодаря, господин председател. На първо място комисията би искала да благодари на господин Фелна за неговия доклад, а също така и да благодари на всички членове на Европейския парламент, които а, взеха думата и изразиха своето отношение по а, а, темата. Разбира се, някои от елементите, които бяха упоменати, са изключително важни, едни критични, други подкрепящи, но аз ще се концентрирам върху три неща. Първо, а, по отношение на а, правилото за по-низкото мито, на второ място транспортната клауза и третото, а във връзка с вашия коментар, господин председател – а, във връзка с, с този тест, който споменахте. По отношение на правилото за по-малкото мито, а, този инструмент за защита на търговията от части и от части другото а, а, основно правило за участието, а, за сътрудничеството а, не са задължителни. А може да се реши на, и на по-низко, дали на по-низко ниво да се прилагат или а, не. И така, а, беше а, при, а, възприят извода, че правилото за по-малкото мито не трябва да бъде задължително, а, а просто правителствата могат да вземат своите собствени решения, които съответно да бъдат заедно с а, а, малките и средни предприятия. Разбира се, антидъмпинговите мерки имат пряко влияние върху цените и а, това е, което касае директно малките и средни предприятия. Разбира се, че а когато една държава не спазва всички норми по отношение на екологията и социалните а, политики, а това е а, неправилно, но а, трябва най-вече да се почетае значението на не спазването на економическите и, или по-скоро търговските правила а, за м, лоялна а, търговия и конкуренция. Да, разследването. Да, трудна е тази работа, защото, както вече казах, а, разследванията винаги касаят най-вече разходите и цените. Разбира се, трябва да е, се спазват и е, екологичните и социални норми. Моите колеги е, вършат много работа и не можем да искаме прекалено много от тях или повече, отколкото могат да поемат по време на тези разследвани инспекции. Ето защо а ние а, е, а, разследваме онова, което има пряк а, ефект или пряк пряко влияние върху цените и производствените разходи. Така, по отношение на суровините и а, това, което касае а, намаляването на митото или правилото за избиране на по- малкото мито. По отношение на правилото за транспорт транспорта или а, транспортната клауза. Това би трябвало да даде възможност а, да се предотврати а, възм... а, прекалено големия брой и обем стоки, които преди приемането на такава клауза биха могли да влязат в дадена страна. Но когато стоката вече е на а, наша територия, могат да се избегнат някои а, елементи на несигурност, защото когато стоките а, бъдат пуснати в свободна продажба, трябва да има възможност да се излезе от такава една ситуация за промяна на сумите. Така, когато става въпрос за тези две седмици, а, това е добро правило, но може да има и отрицателен ефект в определени случаи. И сега това, което вие споменахте, господин председател, за теста, за проверката, комисията а, обеща да предостави насоки и да се върнем с а, тях, за да решим а, заедно а в а, а, какъв формат можем да разискваме такива едни а, правила защото ние не искаме а, да отнемаме от силата на тези инструменти за е, защита на търговията, а напротив да намерим повече възможности за по-доброто им използване. Благодаря, надявам се, че ще се разберем по този въпрос с вас. И така, докладчика за последни думи. Благодаря, господин председател. Само няколко елемента в подробностите ще спомена и ще кажа няколко думи за това какво можем да направим, за да се върви напред. На първо място, мисля, че е ясно, а, че трябва да мислим за насоките. Защото много са различни гледните ни точки. Много интересно, примерно с Шуц. А, по отношение характера на тези насоки, как ги разглеждаме, дали те са прерогатива на комисията или не. Не трябва да забравяме, а, че комисията си има свой начин а, да подходи към тези насоки, защото тук има политически елемент. А моят подход е да видим а, кои части от насоките са от по-политически характер, за да разискваме именно тях и да намерим един законосъобразен текст – именно в тези по-политически елементи. Разбира се, можем а, да оставим и нещата така както са, без да ги дискутираме, но това смятам, че няма да е правилно. Аз мисля, че трябва да отделим, да а, определим кои са по-политическите елементи и да представим нещата. Що се отнася до официалните разследвания, ексофицио разследванията – няколко а, изменения са насочени в тази посока. А, причината е, че експертите се опитват да обяснат а, основанията за това екс-официо. Това не е нищо ново. Но комисията а, винаги успява да не научи урока си от предишните си грешки. Ето защо е много важно за нас да помогнем на малките и средни предприятия да имат по-лесен достъп до този инструмент за защита на търговията. Искаме да се използва ексофицио и, и то тук, в тази сфера – а, и а, двете страни, и вносителите, и износителите трябва да имат а, достъп и а, а, екс-официо трябва да се разглежда еднакво и от двете страни. Така, а, търгов, а, транспортната клауза. Важно е да намерим правилния баланс и да открием най-точния компромис. Причината да аз да променя предложението на комисията е не за да бъда много щедър в предложението или в новия вариант за тази а, клауза за транспорта. Председателя, а, обаче тя наистина е по ларш към а, сравнение с предишния текст. Да, само че някои елементи могат да бъдат решени. Обаче, защо не е по-щедра? Ако имате две седмици, това може да означава огромна възможност за натрупване на стоки, например, от Русия. Но, от друга страна, от Южна Корея, от Китай или от Индия, а това няма да изглежда толкова голяма възможност. А, да имаше варианти, нали, две седмици, четири седмици и така нататък, но а, вместо да преговаряме за всеки елемент, а нека да предприемем и да приемем нещо, което ще спре възможността за натрупване на такива количества стоки, примерно от Русия. Кристофър, нямаме много време, така че моля да, да, съвсем наясно съм, господин председател, че нямаме време. Но, да приключа. Съвсем откровенно казано, ако хората тук в залата, като мен, кажат, че искат да се запази клаузата за транспорта и за по-малкото а, ами то тогава ще се превърне в спящата красавица, защото комисията ще каже никакъв шанс. Но, ако, кажем, искам да убия клаузата за транспорта или искам да унищожа правилото за по-малкото мито, същото ще се получи. Ето защо казвам, че е много важен въпросът по отношение на компромиса. Дори ако отстраним всички противоречиви елементи в предложението на комисията, аз и мисля, че пак ще успеем да подобрим системата за инструменти за защита на търговията във всички сфери, господин председател. Не искам да създам по-силен или по-слаб инструмент за защита на търговията. Защото ще се провалим, ако нашата комисия е, предложи нещо такова. А само да видим кои са елементите, по които можем да работим, за да постигнем нещо. Това би бил подхода ми. И с а, докладчиците в Сянка ние направихме една много добра консултация. Смятам, че и в бъдеще ще намерим компромиса, който ще прокара нашите идеи и в съвета. Благодаря. Имам моба а, за удължаване на, крайния, на срока за а, предаване на изменения за 20 и 9 на обяд беше, но 4 е, декември 6 часа вечерта. Няма а, възражения а, по това, така че остава 4 декември. 34 точка. За дейности на групата по мониторинг съвсем накратко, но имаме желащи за изказвания. The change of това, че минаваме от една точка на друга, не означава, че трябва почвате да си говорите за каквото си искате, странични неща. Така че, моля ви, който има да си води и други разговори, да напусне залата тихичко. Well, only a bit, a... Съвсем кратка информация за групата по мониторинг. Съединените щати и групата по мониторинг а, видяхме се два пъти с тях, един път покрай преговорите, а, преди тях и един път след преговорите. Така че комисията спазва нашето изискване да следи по-отблизо преговорите по трансатлантическото партньорство. Моля ви, защо си говорите сега тук въгъла? Моля ви, излезте навън. Ерун. Канадера was a Имахме и среща с Мауро Петричони, основния договарящ по споразумението с Канада относно изхода от преговорите които в действителност още не са изцяло приключили. И нека да съобщя нещо на комисията. Научихме от канадците нещо, което не знаехме и не бяхме информирани за него от комисията, а именно за въпроса за стандартите за труд. Наистина много сме разочаровани, отново подчертавам, разочаровани, че а, научаваме нещо, което първо трябва да дойде от комисията, го научаваме от канадците, т.е. от срещната страна. Това просто не го разбирам. И въпрос е зададен към комисията в групата по мониторинг и отговора беше, че все още текат разисквания и се предвижда тази възможност. И преди няколко дни от е, канадското правителство, от канадската преса, разбрахме, че въпросът вече бил уреден. Приключено е. Група по мониторинг с Япония на 13 ноември имаше заседание, за да научим за а, прогреса, напредъка, преговори а, с Япония по а, свободната търговия, споразумението свободна търговия, пак с Маро Патричони. Така че всичко там върви за момента. Чили, постоянният докладчик за Чили, госпожа Кореза Мора, ме помоли да обявя, че координаторите в комитета искат да зададат устен въпрос по отношение на част 4 търговското споразумение и споразумението за асоцииране, да, търговско асоцииране между Европейския съюз и Чили. Вчера беше прието това питане, така че а, самото споразумение също е върви напред и Чили е Споразумението с Чили е едно от първите, които сме сключили. Въпроси разни няма, като гледам. И ето, че разгледахме 35 въпроса, 35 точки от дневния род. Трябва да ни запишат в рекордите на Гинес. И ще се видим през декември. Благодаря ви много. Okay.